Не. В такъв случай молбата се приема и е, желанието се е, одобрява. И така е, пристъпваме по първа точка от следващите ни разисквания по случай на нарушение на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава. Първа точка Иран неодавашни случаи на нарушение на правата на човека. Давам думата на господин Бейдер. Благодаря, господин председател. В е, момента е, живота на е, ирански граждани е в живота на Аятола Хомейни, върховният лидер на ислямската република, защото е, беше издадена срещу него смъртна присъда, защото той е, реши е, да не е, е, спазва повече ислямската религия. Всъщност това е присъда, която нарушава иранската конституция, наказателното право на Иран, както и задълженията на Иран по международните договори. На и е, Аятола Хомейния е, може да е, освободи на Хами. Има такава възможност. Това се очакваше, но така или не се случи. Ето защо хората се страхуват, че ще има много е, така драматично отношение към него през коледните празници. Затова, колеги, е, е, много ви моля, е, господа представители на комисията, нека Хами да не остане изоставен, нека той да бъде освободен от иранските власти. Аз срещнах с нощи с ирански журналисти и още чувам гласа и в ушите си. Защо Европейски съюз мълчи? Защо е толкова пасивен? Предвид на това, че е, е под заплаха живота на човека. Нека да е, се опитаме да дадем хуманитарен, достоен отговор, защото това се отнася за всички нарушения на човешките права, които обсъждаме днес. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Белдер. Госпожа Вершият има думата сега. Благодаря, господин председател. Днес разглеждаме една резолюция за Иран в спешен порядък. Това правим шести път от началото на нашия мандат. За трети път от началото на годината. Аз а, а, споделям а, това, което се казва в тази резолюция. А, Навсякъде по света мъжете, жените, децата биват арестувани, изтезавани, екзекутирани, но в много страни това става в потискащо мълчание, мълчание, което и наблюдаваме и в Европейският парламент. Тази сутрин един млад тунизиец, 27 години е бил екзекутиран в Ирак. До края той е твърдял, че е невинен баща му казва, че признанията са му били изтръгнати чрез мъчения, чрез изтезания. И други има, които в Ирак очакват а, да бъдат екзекутирани а, всеки ден, тъй като присъдата им е потвърдена от президента. И въпреки това Европейския парламент не е гласувал нито една резолюция от юли 2009 по този тази страна. А, дами и господа, това не е справедливо. Госпожа Крето. Искам и аз да се спра на положението на правата на човека в Иран. Това потвърждава а, нашите безпокойства за политиката на иранското правителство, което отговаря на протестите с сила и пренебрегва международните си ангажименти. всъщност те се насочват към младсинствени групи, към вярващи жени и застъпници на правата на човека. И всеки опит да се изгради отговорно гражданско общество. Всеки, всяка критика на властите е, биват наказани. Международната общност изрази своите безпокойства във връзка с положението на правата на човека в Иран и на което Иран отвърна с още по-голям натиск върху населението и с още по-тежки ограничения на правата на човека. Властите в Техеран трябва да проявят справедливост и разум. Господин Белан има думата. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Prześladowania... Много ви благодаря. Преследването на опозицията, основано върху религиозни престъпления, е нещо, което заслужава реакция от нас, което заслужава да бъде осъдено от нас луча с, с Яфар Пана, който беше осъден на наказание с 50 удара с камшик, не може да бъде прието. Страните трябва да поддържат економическите отношения с Ефия Иран в зависимост от отношението към политическите затворници – затова призовавам европейските компании да не улесняват репресиите в Иран и да се окаже натиск върху Иран чрез координирани санкции. Само по този начин властите в Иран ще могат да започнат сътрудничество с ООН. Господин Преда. E- Благодаря, господин председател. Една минута е много малко, за да може да се споменат многобройните нарушения на правата на човека в Иран. Арести, произволни задържания, изтезания, унизително третиране, нарушаване правата на младсинствата, смъртни присъди. В цял това тенденцията е към премахване на смъртната присъда. Има и международен мораториум. Независимо от това, Иран остава държава, в която се изпълняват най-голям брой смъртни присъди. Много често екзекуциите се правят тайно. Говори се за над 300 тайни екзекуции през последните години и много често малолетни са жертва на тези екзекуции. Моите колеги поискаха незабавно освобождаване на пастер на Сефна Кади, опса осъден за апостас, като апостат, защото се е покръстил като християнин. Госпожа Шарке. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, колеги. Откъде мога да започна? Ядрената програма в Иран отдавна е един от нашите приоритети, но не трябва да забравяме и за непрекъснатите нарушения на човешките права в Иран. Това особено въжи в контекста на предстоящите през пролета избори. Кандидатите на опозицията са де-факто хвърлени в затвора. Потъпкват се такива права и свободи, като свобода на медиите, свобода на защитниците на правата на жените. Използва, използват се мъчения, включително и спрямо непълнолетни. Ситуацията е ужасяваща. В светлината на всички тези известства, задаваме си въпрос, какво можем да направим, за да подпомогнем иранския народ. Бъдещето на иранския народ е в ръцете му. И аз смятам, че с санкциите, от страна на Европейския съюз и на ООН е особено възмутително, че има европейски компании, които предлагат технологии за проследяване, следене, подслушване на властите в Иран. Трябва да прекратим улесняването на цензурата, натиска срещу свободата на медиите, нещо, което се подпомага от някои европейски компании. Имаме нужда от общоевропейски стандарти за лицензиране преди да се разреши търговията и най-вече необходимо е да има мерки за отговорност, подотчетност и прозрачност, за да сме сигурни, че европейските компании не подкопават стратегическите интереси на Европейския съюз и най-важно човешките права на иранския народ. Председател, благодаря ви. Сега госпожа Лох Билер е следващия оратор. Благодаря, господин председател. Ако видим заглавията в националните медии, ще видим, че те включват най-вече ядрената енергия в Иран. Хубаво е, че е, Европейския парламент бди за това в центъра на дискусията да бъде поставено положението с правата на човека. В нашата резолюция се споменават различни е, случаи на нарушения на правата на човека. Един списък на нарушения, които засягат огромен брой ирански граждани. Положението е ужасно, е, списъкът е прекалено дълъг. Е, например, студенти, които са бити с къмшик. Това е просто един пример. Ние искаме да окажем натиск върху Иран, за да се сложи край на това. Специалният говорител на ООН е, говори, е, че положението на правата на човека в Иран се влушава със всеки измина ден. Той говори за системен модел за насилие. Той е, приканва иранското правителство да се отнесе сериозно към този доклад и да даде достъп на специалния докладчик на ООН до територията на Иран. Е, нашата резолюция засяга и предприятия, чието седалище е в Европейския съюз, които предоставят техническо ноу-хау и които са помогнали на режима да преследва защитниците на правата на човека. Е, италиан... Иранското правителство а, а, а, даде да се разбере, че работи по паралелна а, мрежа от интернет, която е паралелна на а, световния интернет и която е халал. Ние виждаме, че е, по този начин ще се упражнява контрол върху населението, като разбира се ще има изключения за банките и за търговските дружества. Аз е, критикувам е, за това, че е, Европа предоставя програмни продукти, които са с шпионска насоченост на Иран. Против тези, които ги предоставят, ще бъдат, ще бъдат отговорни за всички нарушения на правата, които се извършват и затова искам да бъдат прияти всички изменения в този дух. Сега представителите на отделните политически групи, госпожа Макове от Народната партия. Дант. ли е... Благодаря, господин председател. Иран е страна, в която през 21 век грани... гражданите трябва да избират между религиозните си вярвания и живота. Това са заключенията на Human Right Watch. Госпожа Канике е била осъдена на, за обесване. На екзекутиране за обесване. Докладът на ООН казва, че голям брой а, присъди, а, присъди чрез убиване с камъни, чрез обесване, а, произволни арести, несправедливи процеси, дискриминация, ограничаване на свободата на сдружаване и е, свободата на словото, това е това, на което сме светели в Иран. Съжалявам, че съветът по външните работи отложи задълбочаването на санкциите срещу, Кохеран, срещу Иран. Трябва да бъдем по-последователни. Благодаря. Сега му госпожа Ана Гомес. Тази резолюция предоставя подробна информация за варварските нарушения на човешките права, екзекуции, мъчения. Става дума за системно потъпкване на правата на гражданите от иранския режим. И това се прави на фона на едно много развито гражданско общество, една богата култура. Всъщност репресиите от страна на режима показват страха на това правителство. Правителството се притеснява от това, че то не е легитимно в очите на гражданите си и затова ги преследва. Правителството не поддържа контакти с специалния докладчик на ОНЕ, не дава достъп до страната на наблюдатели и защитници на човешките права. Необходимо е да подкрепяме онези, които смело се борят за човешките права в Иран. Затова е още по-недопустимо, че има европейски компании, които снабдяват иранските власти с технологии, които позволяват да се засилват цензурата. Затова ние в парламента трябва да направим всичко, за да накажем тези фирми. Председателят благодаря. Госпожа Майк от либералите демократите. Господин председател, ето, отново обсъждаме ситуацията с човешките права и потъпкването им в Иран. Като че ли този път няма край. Ние постоянно провеждаме дебати, посветени на тази тема – Гражданите на Иран заслужават демокрация, човешки права и свобода. Обаче защитниците на човешките и гражданските права биват хвърляни в затвора. Съдебните процеси нямат нищо общо с европейските и международните стандарти. Правата на жените не се зачитат, а принципа на свободата на изразяването се нарушава всеки ден. Особено съм възмутен от факта, че по-настоящем 42 юристи са арестувани и са преследвани за опита им да подпомогнат справни съвети политически активисти, намиращи се в затвора. Арабската пролет показва, че хората искат да имат права, човешки права и че стремежът към свобода има дълбоки корени. Не трябва да бъдат покупавани тези стремежи. Иранският народ, аз съм убедена, ще издигне своя глас за човешките и граждански права, които той заслужава. Междувременно Европейският съюз трябва да продължи да смята този въпрос за приоритетен. Благодаря ви, госпожо Ятен Маки, Сега господин Ван Дален от групата на европейските консерватори. Er господин председател, В Иран вече никой не е на сигурно място. Жените е, биват убивани с, с камъни, докато младите е, ги бесят. Християните са в най-опасно положение. Тази година медина Джад е, започна кампания срещу християните е, под е, девиза трябва да се сложи край на развитието на християнството в Иран. Това не е просто заплаха. Накадим е в затвора от две години и се очаква да бъде с пълно смъртно наказание, защото се е покръстил в християнска вяра. 200 души християни са арестувани. И за това бих искала да приканя госпожа Даманаки да приложи строги мерки срещу Иран. Искам, освен това, и Китай и Русия да се присъединят към нас. За сега те си мълчат съд. Вече не е необходимо само да приказваме, трябва да действаме господин Мърфи. Благодаря, господин председател. Доказателство за смелостта на обикновените хора в Иран е, че въпреки изтезанията, въпреки затворите, все още съществува масово съпротивително движение работниците се борят за да създадат независими профсъюзи, които наистина могат да представляват техните интереси. Наблюдаваме масови стачки на учителите, на работниците в захарната промишленост, в петрохимическата, нефтената промишленост и така нататък. Всички тези стачки бяха много брутално а, потиснати, мнозина бяха арестувани. Защитниците на човешките права биват арестувани и стезавани. А, не трябва а, обаче а, това да се използва за налагане на санкции, които могат само да, да навредят на иранският народ или за оправдаване на военни действия срещу Иран или подкрепата им. Трябва да подкрепим борбата на работниците, на трудовите хора, на бедните в Иран, които се борят за промяна в тази страна. Благодаря. Благодаря. Господин Пашка. Благодаря ви, господин председател. Госпожо комисар, въпросът за режима в Иран многократно е разглеждан но събитията в Иран показват, че радикалният ислям става все по-брутален и се оказват все по-жестоки репресии срещу защитници на правата на човека, студенти, правници, дори и срещу техните, членовете на техните семейства. И също мерките стават все по-брутални и все по-жестоки. Всъщност правосъдието е просто да дългата ръка на режима и преследва е, всички, които е, така се възправят срещу тяхната власт. Аз мисля, че е, въпрос за Иран трябва да върви по два пътя. Първо да бъдат принуждавани официалните власти да спазват човешкия живот, човешкото достоинство, свободата на словото и на вероисповеданията. И на второ място всички криминални конкретни постъпки на властите и на съда да бъдат международно порицани. Господин Кели. Когато става дума за Иран, обикновено ни обсема отчаяние. Човешките права в Иран се потъпкват ужасно. Има стотици примери за това. И случаят с господин на Даркани е само един от случаите. Той е застрашен от екзекуция, която може да се проведе всяка една минута, само защото решил да премине към християнството. В Иран всеки, който не изповядва исляма, е застрашен от арест и екзекуция. Независимо от това, дали става дума за жени, мъже, деца, възрастни хора – 300 екзекуции се извършват най-малкото в Иран всяка година, много от тях тайно. Иран е подписал много международни конвенции и договори, гарантиращи човешките права. Смятам, че трябва да предприемем по-твърди действия като европейски институции, да подчертаем колко сериозен е проблема и за да подкрепим иранския народ в неговата борба. Председателят, благодаря ви, господин Келе. Благодаря, господин председател. Списъкът на нарушенията на човешките права в Иран е много дълъг. Иранските власти смазват всякакви протести на студентите, на юристите, на борците за човешки права. Потъпват се свободата на религията, свободата на сдружаването, свободата а, на словото. Екзекутират се дори деца и жени а, без всякаква милост а, или без оглед на човешкото достоинство. Знаем, че съдиите в Иран не са независими. Трябва да осъдим много ясно и категорично Иран. Трябва да поискаме да се сложи край на изтезанията, край на нарушаването на човешките права. И международното право е единственият инструмент, който може да използваме, за да се сложи край на всичко това. Има граници на всичко, но тези отдавна са ги прекрачили господин Пореба, неколко... Ние виждаме, че иранските власти непрекъснато оказват натиск върху обществото. Тези, които се противопоставят на режима, защитниците на човешките права, правници, журналисти и защо всички, които преследвани заради възгледите си. И като изключим нашата декларация, трябва да окажем натиск върху правителството на Иран да спазва човешките права и е, е, да е, бъдат санкционирани тези, които са отговорни за нарушение на човешките права. Обаче от нас предстоящите е, забрани за служителите на ООН да влезат в Иран, банкиран, е, блокирането на банкови сметки, трябва да приложим санкции, е, за да не получава Иран уреди за наблюдение и преследване на гражданите. Господин Кукан има думата. Благодаря ви, господин председател. Днес иранският режим прилага насилие като инструмент на властта. Това се прави, за да бъдат наказани онези, които се противопоставят на режима. Основните човешки права, включително политическите права, се потъпват всекидневно. Всичко това се случва в Иран. Същевременно се извършват промени в останалия арабски свят, като изразяваме нашата солидарност с борците за човешки и политически права в тази част от света, аз смятам, че придържането към човешките права е нещо, което е основа на всяко едно общество. Също така съм убеден, че не можем да търпим тези непрекъснати репресии и преследване на онези, които се борят за основните си права. Ще подкрепя тази резолюция. Благодаря сега, господин Куташ. Благодаря, господин председател. Бих искал да обърна вашето внимание върху лагера Джараб, разположен в Ирак, където има 3400 дисиденти, Съгласно ООН, тези хора трябва да бъдат защитени от преследванията, на които са подложени. Но министър-председателят на Ирак заяви, че той иска да затвори лагера. Което ще създаде много, ще има много тежки хуманитарни последици назначаването на върховен представител на Европейския съюз за Кандахар ще бъде много ценно. Затварянето на лагера трябва да се откаже. Върховният комисарят на ООН е за бежанците също се трябва да направи всичко възможно, за да помогне на тези хора и да гарантира тяхната сигурност. Единственото решение а, на този проблем трябва да бъде мирно решение. А сега изказвания чрез привличане вниманието на председателя. Първо ще дам думата господя Йордо. Господин председател, обсъждаме какво става в Иран, в затворите, по улиците, по домовете, но и в университетите. Е, жените са потиснати много жестоко в Иран. Е, бих искала да привлека вниманието е, върху положението на бежанците в лагера Шраф. По принцип този лагер трябваше да бъде затворен до края на годината. И ние всички трябва да се замислим как ще се погрижим за тези бежанци. Това решение на правителството трябва да бъде разкритикувано. Агенцията на ООН за беженците, Върховния комисариат на ООН за беженците, е, трябва непременно да направи нещо, е, за да се подобри положението на тези беженци. Трябва тези беженци да могат да отидат в друга страна. Давам думата на следващия оратор. Um, Господин председател, приветствам тази резолюция, но искам да внеса една поправка – Иран не е Ислямска република. Това е брутална диктатура, която изкривява религията, злоупотребява с нея за собствените си варварски цели. Тази диктатура също така преследва хора, които са мусулмани, а не само представители на други религии. Ние виждаме, че млади хора биват обесени само защото са били хомосексуални продължават преследванията срещу хомосексуалните, транссексуалните, отрича им се правото на жилище, образование, обществени услуги. Обаче аз съм оптимист, защото въпреки тези репресии и тази бруталност, мъжете и жените постоянно надигат своя глас и се противопоставят на този режим – и тяхната надежда трябва да ни вдъхва надежда на нас. И нашият глас трябва да бъде глас, който да подкрепя техния глас. Председателя, благодаря ви, господин Кашман, господин Тавариш. в малкото време, което имам, ще ви припомня едно. Едно име. Господин Барбаш професор в Техеранският университет, който е прегледал жертвите на насилието. Неговите заключения са ясни. А, той стига до заключението, че тези хора са били, са умрели поради изтезанията, на които са били подложени срамота е, че има европейски компании, които сътрудничат с иранският режим. Било за да се заглушават опозиционните телевизионни канали, било като им продават софтуер, който използват за същите и подобни цели. Трябва да кажа, че фирмите, които помагат за нарушаването на човешките права, не трябва да получават нито цент от европейските пари. Имаме достатъчно правни основания да направим това. Не разбирам как, защо комисията не може да наказва подобни, може да наказва онези, които нарушават законите на конкуренцията, но не може да санкционира онези, които сътрудничат в подтисничество и изтезания, в нарушаване на човешките права. Трябва да бъдем единни, защото тези е, компании, които сътрудничат с Иран, не трябва да получат нито стотинка от е, парите на европейските накоплатец. Благодаря. Господин председател, дами и господа, режима настъпва и имаме чувство за пълна безнаказаност. Това е втори случай при който е, властите в е, Иран е, като че ли мислят, че никой извън страната от Европейски съюз или от Съединените щати не може така публично да осъди техните решения и техните санкции. Е, ние трябва да избегнем е, дволичието и двойния стандарт. Нека Европейски съюз да настоява за човешките права и в Иран. Ние не можем да подкрепяме и финансираме е, и дори да отпускаме заеми на страни, които, на дружества, които подкрепят режима в Иран. Трябва да бъдем изключително прозрачни по този въпрос. Европейския парламент не може да се справя с всичко, но все пак трябва да направим всичко, каквото можем. Господин Рубик е следващия. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, убеден съм, че трябва да внимаваме и да не раздаваме правосъдие в наобща форма. Разбира се, иранският народ има право на демокрация. ние трябва да заклеймяваме онези, които нарушават човешките права и трябва да ги изправим пред Международния съд в Хага. Ние трябва да установим кои лица нарушават човешките права, кои лица носят отговорност. Защото когато използваме санкции срещу една страна, ние само нарушаваме правата допълнително онези, които се борят за правата си. Економическите санкции най-вече ще засегнат невинните хора в Иран. Ние трябва да насочим усилията си срещу онези, които са на власт, които нарушават човешките права. Задава се въпроса как да подкрепим демократичните сили в Иран. Какво да направим, за да подпомогнем онези, които са наша страна. Очаквам тези отговори от комисията. Благодаря. Последни оратор, господин Скинер. Благодаря, господин председател. Ние европейците сме отговорни за предотвратяване на износа на всяка технология, която може да се използва в, за потисничество, а и особено в Иран. Било на техника, било на софтуер. Ако намерим, ако открием откъде идва, трябва да предприемем нещо, за да прекратим подобен износ. Нямаше да има стрелба срещу а, в Иран няма такова стрелба по улиците, както виждаме в Сирия и видяхме в Либия. Там режима е много хитър. Той е, е жесток, е, е, ефективен в политическите си методи. Така че всяка помощ, дори неутрална техника, която може да се използва за следене, също не трябва да се дава на този режим. Благодаря ви. Благодаря господин Скимър. Сега госпожа Даманаки. Чухте мнението на а, нашите депутати. Кажете ни какво мисли комисията. Благодаря. От името на Върховния представител и на комисията като цяло, аз приветствам тази резолюция. Бих искала да подчертая, че положението на правата на човека в Ислямска република в Иран е ужасно и се влушава защото нарушенията от правителството засягат все повече и повече отделни лица и организации и създават все по-лош климат на преследване и подозрения. Застъпници на човешките права, правници, журналисти, студенти е, често бъдат преследвани, затваряни и често мъчени. Религиозни малцинства, хомосексуалисти, е, е, жени активистки също са прицел на тези нарушения. Е, Иран продължава да е, нарушава своите международни задължения и тези хора няма към кого да се обърнат. Честите е, арести на стъпници на човешките права, на правници, намесата в интернет, прихващането на разговори в, по телефони, положението на религиозните младсинства, продължаващия домашен арест на политически лидери, изключително високия брой на екзекуциите е, са е, впечатляваща иллюстрация на тази заплаха. Много от вас говориха за конкретни случаи и за това аз искам да ви предоставя информация по някой от тях. Е, сега християнския пастор Йосеф Надкари, ние сме единодушни с парламента и Иран трябва да спазва своите международни ангажименти и включително в свободата на вероисповеданията. Пастора трябва да бъде освободен, защото няма никакви доказателства за обвиненията срещу него. Освен това, ние сме на ваша страна, когато говорим за и е, публично осъдихме задържането на е, известни хора на изкуството, е, като тези, които споменахте, господин е, Фанахи и Пафамер. Ние приветстваме освобождаването на госпожа Бафамер, обаче сме изключително е, обезпокоени от е, е, продължаващите заплахи срещу свободата на словото. Ние искаме, е, приветстваме е, Иран мораториума върху смъртните наказания и всички висящи присъди, особено когато става въпрос за малолетни извършители. Това е особено обезпокоително, особено случая, който се наблюдаваше в края на септември ние, вие като членове на парламента трябва да опитвате да се опитвате да подобрите положението в Иран. Искам да ви посоча някои примери за нашата дейност. Публична дипломация, е, все повече и повече публични изказвания тази година, защото е, положението се влушава. Е, и за да стигнем до обществеността в Иран, всички изказвания се превеждат на съответните езици и се разпространяват в интернет. В Техеран и в Брюксел в Брюксел службите на Европейския съюз продължават да се занимават с случаите на нарушени човешките права, издирват информация и категорично отправят нашите послания. На общо събрание на ООН беше гласувана резолюция срещу нарушението на човешките права в Иран и тази резолюция беше подкрепена. Ние искаме достъп до Иран е, за специалния представител на ООН, е, защото е, през октомври дори министрите на външните работи приеха списък с 61 лица, в Иран, които отговарят за тежки нарушения на човешките права. Ние не сме срещу народа на Иран, ние сме, е, за, от, ние сме срещу отделни лица в Иран те не могат е, да идват в Европейския съюз, тяхното имущество е замразено. Успоредно с санкциите ние сме отворени за контакти по е, човешките права. В заключение искам да кажа, че за съжаление, няма страна по света, на която да се обръща толкова голямо внимание в областта на правата на човека, както Иран. И Европейския парламент не трябва да се съмнява в нашата решителност да направим каквото можем, за да насърчим и защитим правата на човека в Иран. Знам, че Европейския парламент споделя е, тази дълбока загриженост и му благодарим за това. Благодаря ви, госпожо Даманаки. Колеги, Дебатът по ситуацията в Иран е приключил. Ще гласуваме след като приключим със следващия дебат, който е посветен на Египет и в частно случая на блогъра Ала Абдел Фатах. Започваме с господин Камински. Заповядайте.